Kräfte aus dem europäischen Verlagswesen. Бих искал да пожелая добре дошли на 25 млади а, хора, ко, които са гости на госпожа Сабина Ферлайн и които работят в издателският отрасъл в Белгия. Добре дошли сред нас. Wir kommen zu den Genehmigungen von Sitzungsprotokollen. Den Entwurf des... А сега да приемеме протоколите на предишните ни заседания. Проекто протокола е във вашата папка. Имате ли някакви възражения? Не, в такъв случай считаме, че протоколът е приета. Ако в продължение на час и половина не получа възражени. Четвърта точка съобщение на председателят. Днес разполагаме с превод на френски, немски, италиански, нидерландски, гръцки, унгарски, полски, словашки, словенски, български, румънски и хърватски. Нашето заседание се излъчва пряко по интернет. А сега колегата ще ни съобщи за събитие, което ще се състои на 11-12 октомври, енциклопедия 19. Благодаря, господин председател. През октомври 10 и 11 ще се състои в Брюксел Европейската конференция за енциклопадия. 16 държави участват в нея. Ще има и представители на Европейският парламент. Организира се от Норвежката енциклопедия и за, за първ път ще имаме гости от Северна Америка, които ще споделят своя опит и ще обсъдиме общите стоящи пред нас предизвикателства. Ще разговаряме за ролята на енциклопедията в по време, в ерата на интернет, на електронната информация, когато е, много информация е достъпна онлайн. Ще обсъдиме въпросите с е, фалшивите новини. Може би точно заради това имаме нужда от енциклопедиите повече от е, всякога Енциклопедията е източник на истинска, достоверна информация. Бих искала също така да кажа, че миналата година Европа службата за научни изследвания на Европейският парламент извърши изследване относно състоянието на е, енциклопедиите в е, света. Организаторите ме помолиха да организирам и ам, една малка среща на депутатите. Аз ще ви изпратя покани за 9 октомври, на която ще обсъдиме конференцията за енциклопедията. Благодаря много. А сега... Преминаваме към Европейският ден на езиците обсъждане на многоязичието в Европейският парламент. На 26 ще отбележиме Деня на многоязичието по време на последната среща с координаторите решихме да организираме изслушване на тази тема. Евро... Евро... Европейският съюз и съвета на Европа решиха през 2001 година да отбелязват този ден, за да може европейските граждани да бъдат информирани относно многоязичието и да бъдат насърчавани да изучават чужди езици. Приятата през 2001 декларация е по-важна от всякога. Всеки трябва да може да се възползва от културните и социални придобивки, проистичайки от изучаването на чужди езици. Изучаването на чужди езици спомага за комуникиране между хората, за разбиране между хората от различни култури и които ползват различни езици. Господин Дойч от Европейския съюз и госпожа Олга Лумова от Чешкият университет и която е специалист по китайски език, ще ни представят техните виждания. Благодаря ви, че сте тук сред нас. Първо давам думата на госпожа Ломова, която ще говори за взаимоотношението между език и култура. Е, добър ден на всички. Най-напред много ви благодаря за поканата да взема участие в е, днешното ви заседание. Преди да споделя с вас размислите си за езика и културата, държа да отбележа, че в Карловският университет в Прага също отбелязваме Международния ден на многоозичието. Имаме поредица мероприятия и събития, на които са представени всички езици, които са на разположение или в нашия университет, или в други институции в Прага. Опитах се да ги преброя, но забравих колко бяха. Над 40 езика са представени, като сред тях са не само европейски, но и азиатски езици. И мога да кажа, че, закъс, че закъсняваме само с африканските езици и в момента се опитваме да наваксаме. Попитахте, попитаха ме дали съм а, склонна да направя кратка беседа за днешното ви заседание и незабавно реших да обвържа езика с културата, защото живеем в а, много забързано време и а, студентите също искат много бързо да научат а, езика. Скоростта се превръща в а, водещ фактор. И понякога приспособяването към това забързано темпо на съвременната епоха ни кара да забравим, че ученето на чужд език и преводът от един език на друг не се свежда само до освояване на граматиката и други езикови особености. Не, всеки един език е тясно свързан с дадена култура. Езикът изразява културата, но също така и оформя културата. И когато учим или говорим даден език, ние на практика отразяваме цяло един свят, който в много отношения може да е по-различен от света на останалите събеседници като дългогодишен преподавател, преводач и човек, който говори няколко езика, но преди всичко китайски, тъй като се занимавам професионално с китайски язик, съм се сблъсквала и с а, много езици и мога да ви кажа от ежедневния си опит, че научаването на един език и на запознаването с а, една друга култура ви превръща в а, нов човек. Всички тук в Европейския парламент работите с няколко езика и знаете, че не просто говорите въз основа на един набор от правила, но всеки път, когато говорите на друг език, се превръщате в друг човек. Културно сте различни на различните езици, на които говорите. Или, казвам с други думи, виждането ви за света, светогледът ви се оформя от езика, който използвате. А това от своя страна значи, че ако искате наистина да и можете да използвате езика, трябва да живеете на този език, да проявите симпатия към говорителите му, да се научите да прилагате езикова и културна емпатия. И само по този начин в един момент започвате по-добре да осъзнавате собствените си възприятие за а, света и собственият си опит. В а, Чехия и на чешки език казваме, колкото езика научите толкова пъти се превръщате в нов човек. И това е вярно и всички, които учим повече от един език, можем да ви уверим, че това отговаря на истината реших, че трябва да ви дам конкретен пример и реших да ви дам пример с културата. Okay. Now I see it. <laughs> okay. Yeah. Uh, I thought, okay, let's... И така, реших да взема за пример думата култура. Проверих определението в четири речника в Оксфордският а, речник, в чешки речник и в китайския речник. След като проверих определението на думата култура, също така се опитах да дам и примери и доказателства от ежедневието и се оказа, че употребата на думата в ежедневието е много по-различна от определението в речника. И така, започваме с определението в Оксфордският речник за учащи език. Има пет определения, упростявам ги, но казвам след думи. Определението за култура подчертава социалното съществуване, обществото, обществените структури и обществените ценности. Това са факторите, които съставляват културата. И едва на четвърто място се споменават дейности като изобразително изкуство, театър, литература, кино, които пак се вписват в цялостната културна мрежа. Ако погледнем определението в чешкият речник, определението е до голяма степен същото но все пак малко по-простено, тъй като точките в определението не са толкова много, но отново културата се гледа като нещо пряко свързано с изкуството. В чешкото определение науката стои преди изкуството всъщност. Тоест изкуството не заема водеща позиция. Следващото определение, което използвах е от Мериан Уебстър, американски речник. Няма да навлезам в подробности, но ще уточня само, че определението в този речник не е същото като в Оксфордския речник, което показва колко са различни възприятията в различната среда и до каква степен това влияе на възприятието. И накрая стигаме до определението в китайският речник, което е най- най-краткото и най-простото, но е и много интересно, защото там се подчертават специализираните значения и също така има значения, които напълно отсъстват в европейските езици, които тук ще споменах. И тук става дума за способността да се пише и общи познания. И след като се запознах с тези е, определения в речника, се изненадах колко е по-различни са тези е, значения в сравнение с ежедневната употреба на думата култура в живота ни. Не мога да говоря с носителите на английски язик, не мога да ви кажа, че когато чехите използват думата култура на чешки, те имат преди всичко, те използват преди всичко за изкуството, за литературата, за изобретително изкуство и развлекателната индустрия, която не беше така, когато аз бях млада, но вече се превърна в част от културата. Това обаче не отговаря на определението в речника. Ако погледнем как се използва думата култура в китайския език като цяло, с изненада установих, че едно значение е много, много дълбоко залегнало в а, вътрешната употреба на думата в Китай, което не е отразено в а, речника, а именно културата като външна проява на набор от културни практики. И тук цитирам от една популярна интернет енциклопедия облеклото, прическата, храната, думът и поведението. Тоест има и значения, които отсъстват в речниковите стати, посветени на думата култура. Или казвам с две думи, езикът оформя определени аспекти, възприемаме действителността чрез езика, но едновременно с това обществото полага усилия да дадем някакво обвързващо определение за всяка дума, което определения, които в някои случаи се различават или дори противоречат на ежедневната употреба на думите, което пък отразява огромното богатство на езика. И по този начин спонтанно се появяват нови значения и всъщност речникът винаги изостава или се опитва да ограничи броят на значенията на дума, а те са безкрайни. В заключение, ако осъзнаем цялостната сложност и взаимосвързаността на езика с а, средата, в която той съществува и средата, която езикът а, оформя, започваме да разбираме и да се наслаждаваме на разнообразието на света. Също така, можем да се разберем на по-задълбочено равнище и едновременно с това имаме възможност по-добре да разберем самите себе си и по-добре да разберем собствената си култура. И в крайна сметка да положим усилия да използваме разнообразието, за да намерим общи определения и общи виждания за света. Това бяха коментарите ми. Благодаря ви за вниманието. Също трябваше да говоря на чешки. möchte ich das... Äh, Благодаря. Сега господин Дойч от комисията има думата за презентация за обучението по езици в Европейския съюз. Господин Дойч, имате същото време за презентацията. Благодаря. Искам да коментирам най-важните предизвикателства и начина по който ние подхождаме в политиките си към тях. Вие коментирахте за какво става дума, когато се реши да има Европейски ден на езиците. На сайта на комисията и на съвета има оповестени много е, събития. Комисията също организира много. Можете да е, направите справка с сайта. Като цяло, целта е всеки да владее два езика, освен родният си език. От къде започнахме? Каква е картината? През 2003 и 2016, 2016 много повече хора учат поне още един чужд език – използвахме е, данните на ОСР. Освен това, децата започват да учат е, на по-ранна възраст. Нашата цел обаче е да се учи не само един, а, а повече от един чужди езици. Там вече картината не е чак толкова а, плодотворна няма обаче и много е, развитие на начина по който се преподава е, езика. Някои деца започват да учат втори език в, в някои страни на 9 годишна възраст. В други страни няма задължителност за изучаване на втори чужд език. Тоест, като цяло, за това да се наложи изучаването на един чужд език, успехи има. За два чужди езика не толкова. По отношение на професионалното обучение, е, има страни, които имат е, желание да предоставят обучение по езици, независимо дали е, се обучението е академично или професионално. Кои са езиците, които се изучават? Тук на таблицата виждате. Английски е най-широко разпространение, най-много се изучава. След това френски, немски, испански, руски и италиански. Но Абсолютно ясно е, че е, в Европа се изучава предимно английски. Какво се предлага като обучение по езици и какво търсят е, студент, обучаващите се? Защото от една страна да започнеш курс е едно, но какво можеш да правиш след това с тези е, знания е друго. Ето, разполагаме с данни от едно изследване, направено от преди няколко години. Какви са езиковите компетенции на изучаващите? от част на таблицата показва добро ниво. Изследването бе за владеещи езика на 15 години. Според съответните индикатори на съвета на Европа. По, по-низко ниво на владеене е жълто или сиво. В учебните програми може да има предвидено обучение според нивото на съвета на Европа с цел да се постигне ниво B1 или B2 в един момент. Но всъщност езиковите умения са на много различни нива на раз... в различните страни. Има сериозно напредък в изучаването на първи чужд език. Огромното мнозинство е... изучават английски. Но втори е, чужд език, е, там вече има проблеми. Хората не са склонни да започнат. Казах, че се изучават немски, английски и френски, но в Европа има огромно разнообра... езиково разнообразие. И ако сме сериозни, би следвало да окоръжаваме хората да учат не само основните големи езици, но, например, португалски, български, Какви са политическите цели в нашата политика, свързана с образованието? На неофициалния е, съвет по социални въпроси в Готенберг подписахме една харта, представителите на правителствата, но също така и председателя на парламента – където се предвиждаха мерки за развиване на европейска пространство за образование. И езиковото образование е основен компонент на това европейско пространство. Искаме е, трансграничната мобилност да бъде е, възможност за всеки, но за да се случи това, трябва да се преодолеят пречките, включително езиковите такива. Съществува също така и проблема с признаването на дипломите и е, включително и на дипломите за езикови умения. Страните членки трябва да подкрепят, да се подкрепят едни други е, по отношение на образованието Естествено, трябва да има ясно разписани цели за постигане на определени компетенции и умения. Европейския свет формулира следната цел да се подобри изучаването на езици, така че повече млади хора да говорят поне два европейски чужди езика, освен собствения си. В комисията ние получихме препоръка от съвета – за постигане на тази цел. Това не е нищо ново. Ние работим по темата от доста време, но е, съществуването на препоръка от съвета ни помага да дава ни тласък в нашата дейност. Препоръките на съвета съдържат различни цели. Изключително важно е в края на средното образование децата да могат да използват, разбира се, майчиния си език, но и още един език. И то да могат да го използват в реалния живот за социално общуване, за обучение, за професионални цели. Тоест, препоръките на съвета не се е, ограничиха до е, меж, е, рамката за изучаване на е, чужди езици и съответните нива, но формулира и допълнителни цели. Също така, целта е да могат е, завършващите средно образование да си взаимодействат и на втори чужд език с известна степен на е, достатъчно владеене на езика. Сега, коментира се, че е, не може без английски човек да съществува в днешния свят. Много е важно да имате възможност да учите езици, примерно езика на вашите съседи, страните ви съседки. Как се постига една такава цел? Обсъдихме тематиката в съвета с съответните експерти. Евентуално да има целенасочено обучение по езика. Не поставяме под въпрос, разбира се, и необходимостта да има преподаватели, да има достатъчно мобилност и на обучаващите, и на обучаемите – да се предприемат мерки за оценяване и разпространяване на езиковото разнообразие, да се обръщаме към по-малките езици. В Хамбург, например, който е един голям град, за да завършиш е, средно образование, трябва да имаш два чужди езика. Но въпросът е, може ли е, български да речем да е един от тези езици? В такъв смисъл трябва да има е, допълнително обучение и на преподавателите. Особено преподавателите по езици трябва да имат възможност да са живяли в чужбина, докато са изучавали езика. Това са някои от методите, които търсим за постигане на целите. Има и е, ресурси за преподавателите, имаме много материали на съответните е, сайтове. Разбира се, и програмата е Еразъм Плюс – Знам, че вие наблюдавате съвсем отблизо и сте наясно, че езиковото обучение е един от основните елементи на програмата Еразъм. Това е което имах да ви кажа и благодаря за вниманието. Благодаря, господин Дойч. Благодаря ви за това много интересно представяне. А сега имате възможност да зададете въпроси. Разполагате с две минути. Ще бъде процедурата, така наречената процедура пинг-понг. Въпрос-отговор. Така че, ако искате да зададете въпрос, кажете на кого искате да зададете този въпрос. И ораторът ще ви отговори, ще съставим списък на желаящите да се изкажат, но първо искам да дам думата на нашите координатори. Госпожа Шодрова. Mohu mluvit česky a chci poděkovat paní profesorce Lomové za to její... Eh, благодаря, ще се възползвам от възможността да говоря чешки. Благодаря на госпожа Ломова за нейното представяне на връзката между езика и културата. Не искам да отнема много време. Вероятно ще имате въпроси към госпожа Оломова относно преподаването на китайски. Но какви са изискванията за научаване на китайски? Много време ли трябва? И един въпрос към господин Дойча. Не съм съгласен с това, което казахте, че всички млади хора на 14-15 години трябва да изучават и втори чужди език. В Чехия това е задължително, но какъв е резултата? Хора, децата, учениците дори не успяват да научат първия чужд език. Тоест, ми трябва да наблягаме много повече на качеството, отколкото на количеството. Трябва да е задължително изучаването на един чуж език, а онези, които искат и могат, да изучават и втори чужд език, но задължението да се изучава втори чужд език, както в Чехия, например, където се казва, че това е изискване на Европейският съюз, довежда до това, че Учениците дори не говорят добре английски, някои просто нямат умения за научаване на чужди езици. Е, те не, могат, не, не, не владеят английски, но трябва да учат и немски. И накрая не могат а, да говорят нито на единия, нито на другия език. За мен е важно да се учи един чущ език, като вторият език трябва да бъде факултативен и да бъде на разположение на тези, които желаят да го изучават, т.е. най-вероятно не повече от половината. Аз лично съм преподавател по фрески, но и за това го казвам, защото разбирам, наистина трябва да може да се владее поне един език, а не да има задължение. много накратко. Проблема е следния. Е, най- най-важното е да разберете същността, действителността, която се крие в един език. А не, не е лесно да се проникне в а, е, китайската действителност. А, е, много е сложно. Но няма да ви губя времето. Само искам да се спра на следното и да ви кажа следното. Баба ми бе родена в края на 19 век. Е, тя имаше само основно образование, но тя говореше два езика, защото е, живееше в двуезично обкръжение. А, така че вярно е, че ни учат по-бавно, други по-бързо чущ език, но много е важно в какво обкръжение, в каква околна среда а, сте. Често не става дума за интелект или за умения. Аз мисля, че ние сме равни пред езиците, а, но важното е в какво обкръжение се намираме. Ja, Frau Scheuderova hat eine wichtige Frage genannt. Wir sind Госпожа Шойдрова, да, ви повдигнахте един важен въпрос. Да, не сме на едно и също мнение. Имаме различни подходи. Съвета и комисията имат свое становище. Те смятат, че два езика са необходими поради, невероятно, поради политически съображения. Английският е абсолютно необходим е, по редица причини, но ако искаме да имаме наистина по-широка култура, по-широка представа за, за света, ако искаме да разбереме е, хората, културата на Чехия или на Португалия, трябва да имаме възможност да научиме и втори чужд език. Това е просто едно политическо съображение, но не съм съгласна с, съгласен с вас, когато казвате, че изучаването на втори е, чужд език е, влияе отрицателно на изучаването на първия е, чужд език. Аз смятам, че е точно обратното Смятам, че е добре да владеем един език, в който можем да работим, да комуникираме и така нататък. Но в крайна сметка Европейския парламент е този, който разбира и който решава. А сега давам думата на госпожа Камервер. Петра, имаш думата. Благодаря. Не съм съвсем съгласна с колегата. Аз мисля, че е, важното е, е възрастта, на която е, се започва изучаването на чужд език. Всички е, знаеме, че децата, малките деца научават много бързо чужд език. Трябва да се започне още от детската градина в Брюксел сме свидетели на много, много деца, които растат в многоязично семейство, чието родители говорят различни езици и това не поставя особени проблеми. Но според мен е това, което поставя, което създава проблеми и държавите членки трябва да го осъзнаят, е да имаме едно общо европейско пространство на езици и култура до 2025 година. Но това трябва да бъде също даденост в държавите членки. В много държави членки няма необходимите предпоставки за създаване на това общоевропейско европейско пространство на обучение и е, образование. Не можем да заставиме държавите членки чрез закони или правила да го направят, но. Е, но, примерно, в региони, които са близо до границите, има известни улеснени. Ето, например, аз идвам от регион на границата между Германия и Нидерландия. Хол, холандците говорят немски, а от другата страна на границата немците не говорят нидерландски. Така че трансграничното сътрудничество трябва да бъде някакси улеснявано, насърчавано между Испания и Португалия нещата са, може би, по-лесни. Е, между Германия и е, Нидерландия мал... и е, Чехия нещата са малко по-трудни. Но езикът това е културният идентитет, културната самоличност. Съвета трябва да набляга и да насърчава запазването на културната самоличност, като същевременно се насърчава многоезичието. Трябва да има улеснение на е, възможността за създаване на многоезиково пространство. Много ви моля обаче да бъдете малко по-кратки. Господин Дойч, ще отговорите ли? Да, разбира се, много зависи от а, е, мястото, където живеете. Ако живеете в а, е, е, Сар, ако живеете в, на, в граничен район на, между Германия и Полша или Германия и Чехия и така нататък, е, нещата са по-лесни, но за съжаление или не, най-важно е първо да се знае английски език. Примерно на, на границата между Нидерландия и Германия е, има много повече умен и нещата са много по-лесни. защото въжи и за граничните райони между Австрия и Италия. Разбира се, всичко зависи и от желанието на учениците да а, овладеят а, чужд език. Имаме много проекти, свързани с програми за обучение на преподаватели в пограничните райони или в райони на многоезичие. Правиме всичко възможно, за да е, помагаме разгръщането на тези инициативи по линията на Еразъм или други програми. Госпожа Ломова, от моя личен опит, преди 15 или преди 20 е, години, а, а е, при, в приемните изпити в университета студентите, които искаха да изучават китайски, трябваше да да, да, да владеят поне два чужди езика, да го разбират и да могат да се изразяват в те. Изоставихме това изискване преди 5 години. Не знам защо. От друга страна, обществото е все по-отвореното. Студентите имат все повече и повече възможности, а също но учат все по-малко езици. Не знам защо Просто възподелям опита си на университетски преподавател от Пражкия университет. Председателят. Аз сега ще помоля следващият координатор да вземе думата. Благодаря. Аз като преподавателка се интересувам много от тази тема. Имам два въпроса към вас проследих много внимателно а, вашите обяснения и а, графици. Как си обяснявате тези разлики между различните държави членки? Мисля, че аз лично съм много представителна за резултатите, които ни а, представяте. И второ, няма ли някакъв проблем или някакво несъответствие между взаимовръзката език, култура у преподавателите. Е, тоест да намериме начин преподавателите на чужди езици да могат да е, поживеят в е, дадена страна, за да разберат културата преди да могат да преподават съответния език. Благодаря ви. Сана, съвсем накратко, аз научих, чучих китайски в а, училище, в университета. Това беше в, а, в години, в които не можеше да се пътува. По-късно работих като преводач и известно време прекарах в а, Китай, но само така учих езика. Да, наистина, ако искаме да разбереме един а, чужд език в цялата му сложност трябва да опознаеме цялата култура и страната. Но как можем, но как можем да го постигнем? Как можем да направим така, че всеки преподавател от основното до университетското образование да може да се възползва от подобно обучение? Не е лесно за постигане.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 защитавам с всички сили изучаването на чужди езици. Смятам, че това е прекрасна възможност за младите хора. Отгледах по-голямата си дъщеря в двоязична среда с два езика немски и английски. Днес в Германия изучаването на английски език е задължително за средните училища, което според мен е много добре. Вече се поставя се обаче въпроса за качеството на езика и преподаването на езици, защото в някои случаи произношението на учениците е толкова трагично, че трябва да се замислим за качеството на преподаването. Вторият проблем. Не разполагаме с достатъчно преподаватели Смятам, че в много държави членки обучението на преподавателите беше пренебрегнато. С пълноправо казахте, че един език е преди всичко една култура. Когато двама човека говорят два различни език, винаги има опасност от неразбиране има опасност е, от е, превод дума по дума и без е, вписването на тези думи в културен контекст се стига до недоразумения. И ако погледнем какво се случва в Съединените щати, например, в американските университети, ми се струва, че там а, логиката е точно обратна на това, което би трябвало да се случва. Питат се хората откъде идват, но интересът спира до там. Тоест никой не се вълнува от културата, която носят със себе си тези студенти, какво могат да принесат за обща култура. Така че ви питам, така че бих искал да чуя вашето мнение за тази тенденция. Kann ich auf Frau Bu habe ich nicht geantwortet, die hat eine Frage gestellt. Ja, okay. Ja, vielen Dank. Die, äh... Благодаря ви. попитахте как можем да обясним разликите в, между държавите членки, ами от една страна с образователните системи и качеството на преподаването, втори фактор са медиите, но няма да влизам в подробности. Както каза госпожа Андерсън, да започне да, да се изучава езика на възможна рана детска възраст е много важен фактор. В някои държави членки вторият чужд език започва да се учи е, още в началното училище. Мобилността също е важен фактор. Господя Шойдова спомена програмата Еразъм. Важна е мобилността за студентите, но е важна и за учениците и за преподавателите. А, също така се постави въпроса за педагогическите методи, които се използват при преподаването на езиците много често, за съжаление, се преподават само думи, без да се обяснява значението им. И ми се струва, че опитът на трупан с годините преподава, преподаване би трябвало да доведе до разработването на педагогически метод за по-добро преподаване на чуждия език. И според мен педагогиката също е един от факторите, който може мобилността и педагогиката обяснява в известна степен разликите между държавите членки, а на въпроса ви съм че не мога да ви отговоря, тъй като не съм запознат с този случай. Съвсем накратко, струва ми се, че американският начин на живот е много по-различен от нашия начин на живот. Културата е много по-различна и акцентът, който се поставя за личният характер на происхода. Струва ми се, че ние сме по-любознателни повече се интересуваме от е, личният е, интерес на останалите, отколкото в Съединените щати. Госпожа Фарон за две минути. Yeah, it's, thank you. I mean, it... Господин Фарон. Извинете, замествам Лоронс, която имаше проблем с телефона си. Всички видяхме графиката на края на и виждате, че Обединеното кралство и Франция са в дъното на таблицата, което се обяснява с факта, че сме една от най- две от най-гъсно населените държави, но също така английски и френски са два от най-разпространените езика. На първата гра... Първият така се виждат картата, която показва, че има положително развитие за период 2003-2016 година както в Обединеното кралство, така и във Франция е постигнат напредък. Но въпросът ми е следният. Направи ли се поручване на равнището на държави членки? Имате ли поручване на оригинално равнище? Аз лично идвам от северна Англия, от региона на Йоркшир и няма как да не спомена Брексит. Нашите региони са много разнообрази и ни характеризират с много голяма мобилност на населението. Та, въпросът ми е дали има а, връзка на оригинално равнище между изучаването чужди езици и това как са гласували хората на референдума за Брексит. Не знам, но според мен, ако а, човек говори то, а, един или дори два чужди езика, ако те са европейски, вероятно е бил по-склонен да гласува за оставане в Европейския съюз. Повечето, много от колегите, които чухме, е, са е, учители. Аз е, пък работя с млади хора на възраст 16 между 19 години, които не учат, не се обучават и не работят. И аз се вълнувам именно от тези хора, ни често идват от по-унеправдана среда. В Обединеното кралство, например, те са от работническите семейства. Именно те имат най-малко възможности в живота. За това бих искал да знам какви са програмите в Европейския съюз, за да достигнем до именно тези млади хора. Защото смятам, че ако те могат да се възползват от натрупване на опит с Европа, ако те могат да изживеят Европа, те ще могат да променят и виждането на хората в Обединеното кралство към Европа. Европа. И това не, не, коментарът ми не засяга само Европейския съюз. Виждате, че национализма се е, разпространява и се цяла Европа. И смятам, че Еразъм Плюс трябва да започне да достига и до тези групи, които не са чак толкова добре интегрирани в Европа, колкото ни се иска. Благодаря ви. Благодаря ви и аз. Искате ли да отговорите? Не бързо, моля. Тъй като времето напредва. Да, данните, които представяме са на национално равнище, нямаме данни на регионално равнище. А, напълно споделям мнението ви за програмата Еразъм. Всички участници в тази програма а, споделят, че са научили много а, при, през, по време на престоя си в другата държава членка. И в момента, както знаете, се водят преговорите по бъдещата програма Еразъм Плюса. Благодаря ви за насочителните думи. Госпожа Мелбарт има думата за две минути. Благодаря ви. Тъй като говорим за езиково многообразие, ще задам въпроса си на латвийски. Um, jā, es uh, gribētu uzdot jautājumu un arī klāt savu komentāru. Радвам се, че имам възможността да се изкажа на родния си език, за да направя един коментар а, по отношение на малките езици. Моят роден език е много, много малък език в сравнение с а, немският, английският или руския. Руските за нас е важен, тъй като е езикът на седната ни държава. В Латвия имаме възможност да учим чужди езици. но в Латвия положението е доста особено, защото Децата учат няколко чужди езика. И това е задължително за всички деца. Учат не само английски език, а някои се опасяват, че латвийски език чисто и просто ще изчезне. Днес живеем в цифровата епоха и езикът на цифровизацията е английски език. латвийските деца, малко по малко, може би, ще е, решат, че английският всъщност е родният им език и има опасност малко по малко латвийския да изчезне или да се превърне в е, полумъртъв език подобна развитие може да се случи в много кратки срокове в епохата на цифровизацията. Та бих искала да ви попитам, имате ли проучвания върху въздействието на цифровизацията и новите технологии върху малките езици? И ако според мен е важно да се обърне особено внимание на малките, на най-малките езици, които е, имат, които се говорят само от е, милион, милион и половина души. Кратък е, отговор. Съжалявам, аз също съм носител на малък език, но в историята на човешкото развитие езиците изчезват. Вярно е, че трябва да защитаваме собствените си езици, но езикът живее естественият си живот и а, съществува, тъй като има нужда от него. Така че ако, той, ако езикът не се използва достатъчно, той че си просто изчезва, което е много жалко. И ние, между другото, преподаваме латвийски в нашите университети. Ние, учените, много държим на опазването на езиците, но езиците могат да бъдат запазени само от хората, от носителите на езика. Само ако те се вълнуват от този език, използват го и се грижат за него, той ще оцелее, така че всичко е в ваши ръце. Wir hören noch einen Още един координатор има възможност да се изкаже. Господин Йорги, заповядайте. Може би аз съм единственият тук, който не мога да а, говори нито родния си език, нито а, официален език. А, аз съм от Кипър. И в такъв смисъл аз съм от турската част на Кипър, но ще използвам другия език в Кипър, гръцкия, за да се изкажа. може е, толкова лесно да се каже, че в Европа ще има едно общо пространство за езиците, ако няма и общо пространство за културата и образованието. Но всичко това се обединява от е, езика. За това ние трябва да поддържаме многоязичието. Има, разбира се, няколко езика, които са се наложили и които се очертават като по-важни от други. Ако се обърнем към а, броя на преведените книги, много лесно може да видим колко книги се превеждат а, примерно на гръцки на, или съответно на френски и немски книги на малки народи. И ако искаме да имаме общо културно пространство, трябва да можем да споделяме националната си памет. Не е въпрос само да има свободно движение на стоки и пазар. Трябва да има възможност да имаме е, свободна обмяна на култура – на културни е, ценности, културната памет, нещата, които дори не могат да се преведат. Ето, тук в Дома на европейската история може да се обърне малко повече внимание на малките езици. Примерно да се превеждат книги от тези езици на по-големите. В моята страна Кипър сега минавам на английски, се говорят официално два, два езика, но гражданите не учат езика на съседите. За това е много интересна инициативата за подкрепа за учене на езика на съседите. Защото това е важно не само за пазара, а и за културната взаимоотношение. Да, вие не сте единствен. Тук, примерно, също и аз не мога да говоря на а, втория си роден език. Den äh, е, nächsten, und zwar würde ich gern eine Minute gegeben, Herrn Ruiz de Vesa. Um... Сега една минута за господин Двеса. Благодаря, господин председател. Благодаря и на нашите докладчици, защото темата е от огромен интерес. Аз съм от страна, в която има няколко езика и където обаче изучаването на вторият чужд език е малко трудно. Аз съм за това. Но много от нашите студенти, ученици учат разбира се, първо на първия си език е, на испански, но също така на каталунски или е, баскски и след това учат и един друг чущ език, като английски или немски. Сега, мен ми се струва, а, че Цялата обаче образователна система не трябва да се претрупва с изучаване на езици. Госпожа Шудрова го каза. А, разполагаме с Европейският корпус за солидарност. Ами това също може да бъде една възможност за изучаване на чужд език. Това е малко извън образователната система, но по този начин младите могат да отидат в друга държава членка и да научат един език, като започнат и от нула, например. Просто да се потърсят и други начини. Ich würde gern die Fragen alle zusammenfassen, damit wir, weil wir wirklich... Нека сега да обобщим а, въпросите, т.е. да ги обединим, да чуем всички, които искат да зададат въпроси и след това ще дадем възможност на нашите гости да отговорят. Госпожа Бежамин. Благодаря, господин председател. Аз искам да задам въпроса на представителя на комисията и да продължа казаното от колегата. В Испания имаме е много така широк е, езиков, е, широка езикова култура, но има в някои региони, където децата не могат дори да учат на матерния си език. Като, например, в Балеар, на Балярските острови, Каталуния или страната на Баските, където децата не могат да учат на матерния си език. Така че нека да не забравяме, че основно право на децата, на хората е да се образоват, да получават образование на езика на своите родители, на матерния си език. Всички трябва да знаят испан, испански, да, но имаме е, имаме, имаме възможност да бъдем двоязични, но нека не забравяме, че е, в Испания има региони, където децата нямат възможност да се учат на матерния си език, който е испански в случая. Госпожа. Köszönöm szépen, én akkor tovább folytatnám az előző felszólalónak a... Благодаря. Ако мога да е, коментирам в духа на казаното от говорещия преди мен. Много е важно, да можеш да се образоваш на собствения си език. Това въжи особено за учещите от национални младсинства. Но а, и а, хората, представители на мнозинството, би следвало да могат да учат езика на младсинството, за да се улесняват комуникациите. Още една един, едно размишление. Програмата Еразъм помага на учещите чужди езици. Може би тя може да се използва за да се разработи възможността учещите езици да се ползват от носители на езика, които да им преподават или да им помагат при ученето на езици. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Аз съм от Словения. Нашият език се говори от около 2 милиона души. И е истинско чудо, че той е оцелял – като се има предвид, че е, нашата държава е между Италия, Унгария, Германия, други славянски народи, т.е. Е, заобикалят ни много други големи езикови групи, но нашия език си оцелява. Защо? Защото от векове инвестираме в училищата си. И според е, мен това е причината да е той толкова устойчив. Много беше интересна таблицата, която показахте за езиковите умения за първи чущ език. Малките страни, е, чието език е, носителите са малобройни, е, имат много повече успехи в ученето на е, чужд език. Заповядайте. Благодаря. Аз искам да поставя малко политически акцент на темата многоязичие. След като имаме Международен език на, ден на езиците, как си обясняваме тази абсолютна доминантност на английския? Ние е, много често получаваме документите, преведени само на английски, все пак хартата за основни права предвижда да има и културно разнообразие. Съответните членове от правилника се коментира, че всички документи трябва да бъдат издавани на всички официални езици. И е, Гражданите трябва да получават информацията на езикът, който разбират. Това помага и срещу разпространението на евроскептицизмът. Също така, евродепутатите дават възможност по този начин гражданите да упражняват правото си на демократичен контрол. Би трябвало да задължим институциите да спазват тези разпоредби. Herr Teutsch, ich glaube, Sie möchten gern antworten. Заповядайте, имате сега възможност за отговор. Да, ако искаме действително да работим за езиково многообразие, трябва да включваме и малките езици, и регионалните езици. По Еразъм има много проекти, е, които правят именно това подкрепа на по-малките езици. Регионалните езици там също се работи по много проекти, включително и в деня, Международния ден на езиците в Валенсия, в страната на баските имаше доста проекти. Разбира се, е, разбира се, статута на регионалните езици зависи и от е, политиката и положението на всяка отделна страна. Тук е, коментирахте, че в Еразъм има възможност за мобилност на преподавателите. Смятам, че ние ще подкрепяме все повече този аспект на програмата. Благодаря. Благодарности и на двамата наши гости, е, господин Тойч и госпожа Ломова. Благодарности и на координаторите. Сега да кажем довиждане на нашите гости и да преминем към следващата ни точка Център за преводи е, на е, Европейския съюз. Сега ще обсъдим дейността на този орган и нека да поздравя сърдечно директора, господин Бенуа Виталик. Благодаря, господин председател дами и господа, в, през седмицата, в която отбелязваме Деня на многоязичието, ще ви представя Центъра за превод на европейските институции. Е, председателят, много ви моля да напуснете залата тихо и спокойно, за да продължиме нашата работа. Искам да ви представя Центъра за превод на различните органи на Европейския съюз. Ще кажа какви са слабите и силните страни, какви са възможностите. Центъра за превод бе създаден преди 25 години. Той се помещава в Люксембург и разполага с приходи, които идват от услугите, които предоставя на клиентите си. Т.е. той не разполага с никакви субсидии. през 2018 година имахме 183 постоянни служители и 23 на временен договор. Имаме 4 отдела и стотина преводачи, които превеждат на, на 24-те езика. Защо беше създаден този център? Защото е, според е, законодателя центъра трябва да осигурява услугите по превод и той е единственият, който ще осигури преводните услуги на различните институции и органи на Европейския съюз. Целта е било да се из постигнат економии е, чрез добра комбинация на 552 двойки езици и да се избегнат е, многобройните тръжни процедури. Мисията е, или на центъра е да спомага комуникацията между гражданите, да извършва преводи необходими за неговите клиенти. Как? Като използва различни езикови технологии. Днес имаме 60 и 7 клиента, т.е. органи и институции на Европейския съюз – и в най-скоро време към това ще се пред... добавят и Европейската прокуратура и ново създадените агенции. Някои ключови цифри за нашата дейност. Разполагаме с около 45 милиона бюджет през 2017 година имахме дефицит от около 3 милиона, които бяха. Този дефицит беше финансиран от резервния фонд, с който разполагаме. Около 370 хиляди преведени страници, 412 000 страници с европейски марки и 672 човекодни. Е, много от е, преводите, които се извършват е, навън, се редактират от наши сътрудници. Преводът в нашия център излиза от 68 евро, т.е. доста по-малко, отколкото цената, която би се изисквала за извън центрова услуга. Както казах, езиковите комбинации се увеличиха, съответно трябваше да приспособиме нашите подходи, нашите начини и бройката на личния състав, като обаче личния състав е, е по-малоброен, отколкото беше в началото. Също така имаме много малки така наречени е, клиенти, които имат е, нужда от нашите услуги, които трудно биха могли да намерят подобна услуга на частният пазар извън е, център. Виждате разпределението на езиците. Английският представлява 90% от текстовете като изходен език. За съжаление не, не можах да включа латвийски език, тъй като процента е твърде малък. Мисля, че много по-малко от 1% от изходен текст е на латвийски език. Сега, няколко дни няколко думи относно нашата структура. Днес 86% от превода се извършва извън центъра, т.е. една част от приходите. Тези преводи, разбира се, се редакти, преглеждат и редактират в центъра от 24 експерта. Разполагаме и с един малък брой преводачи, които извършват спесните преводи, а основната работа на нашите експерти е редактирането на преводите. Също така за, вся, за, за всеки превод се използват различните нови технологии. А, Работиме в безкрайно много области, тъй като нашите клиенти са различните европейски агенции, агенцията е, за лекарствени средства, за въздухоплаване, за контрол на храните и така нататък. Приемаме преводи в всякакъв формат. Работ... Имаме, разбира се, и дейности, свързани с изработване на субтитри, терминологични изследвания и така нататък. Както и оформяне на веб страници. Качеството е нашата, нашия първи приоритет при а, набиране на нашите експерти, при елиминиране в последствие на външни преводачи, които не предоставят а, преводи на съответното качество със съответното качество, тъй като нашето, наш основен приоритет е, е удовлетворението на нашата клиентела. Какви са слабите и силните страни? Е, политиката на многоязичието трябва да създава мостове между гражданите и между европейците като цяло. Е, ние сме нещо като мост между е, раз, различните органи, институции и граждани. След проведените одити се установи, че нашата работа, нашият подход и технологичните съоръжения, които използваме, са ефективни, ефикасни и качествени. създали сме специални алгоритми, които позволяват да използваме по-целесообразно технологиите и автоматичния невронен превод се използва също. Какви са слабите страни на центъра? Искам да ви представя проблемите и слабите страни. Нашите клиенти имат чувство, че е, заплащат твърде висока цена за нещо, което на практика смятат те биха могли да получават е, безплатно автоматичния превод на Google и така нататък. Е, Високата цена идва от това, че център е разположен в Страсбург, в Люксембург, че е, съществува специален статут е, на експертите и така нататък. И това, че прилагаме една и съща тарифа за всички езици, нещо, което не се прави извън център. Но. А, в а, нашия статут се казва, че че а, превода че, че, че нашата работа не е само превод. Нашата работа трябва да бъде считана като една комплексна езикова изслуга. Изкуственият А, в а, нашите клиенти може, може би смятат, че а, ние се занимаваме само с подготовката на текста, че използвайки автоматични а, съоръжения за превод, ние не извършваме точно а, превод. Това, това е, е един вид тълкуване на нашите статути. Какво трябва да направим? За да бъдем по-ефект, по-ефективни, по-ефикасни, трябва да е, проведеме е, реформи. Разполагаме с една програма за е, промяна на параметрите на нашата работа. Имаме е, две опции да обясниме първо на нашите е, клиенти какво точно правиме. Това, че предоставяме лингвистични услуги и тук комисията би могла да ни помогне. И също така в е, основния регламент е, в статута, в статутите на различните агенции да бъде записано, че центъра пред, предоставя а, е, комплексни езикови а, е, услуги. А, както казах, е, трябва да работиме по 552 двойки езика и 20% от общата маса преводи, които са спешни преводи и които не могат да се извършат навънка. За това имаме е, необходимост от допълнителна помощ, включително и е, финансова, както вие правилно отбелязахте в едно писмо, което написахте до нашия център. Много ви благодаря, господин Витаре. Скъпи колеги, доста закъсняхме. И устният превод приключва след малко. Така че разполагаме с много малко време за задаване на въпроси. Ако имате въпроси, моля да бъдете съвсем лаконични. Кой иска да се изкаже? Господин Слабаков? Господин Слабаков. Съвсем накратко, моля. Уважаеми <clears throat> господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Витале, слушах много внимателно това, което говорите. Е, казвате, че вашата мисия е да помогнете на европейските институции, когато има голямо натоварване с превод. Знам, че работите с е, много агенции, които според мен всички разчитат само на вас. И твърдите, че много държите на качеството. Сега, в договорите на Европейския съюз е заложено да се защитават и насърчава културното и езиково многообразие. <coughs> Доколкото знам, обаче сте готови да превеждате и на някакви други езици. Тоест извън официалните 24 езика. И в тази връзка ми е въпроса. В кои сфери превеждате на други езици извън официалните и дали има такава статистика? И какъв е процента на преводите, които не са езици от Европейския съюз? Аз съм натоварен от моята група на европейските консерватори и реформисти да последя процеса за освобождаване от отговорност и получих доклада, който сте пратили на президента на парламента, на предишния президент, господин Таяни, и чакам новия доклад на Сметната палата. Благодаря ви, извинявайте, че говорих толкова дълго. Frau Bunting, Sie haben das Wort. Eine Minute. Uh, I have one Austria Bunting. Имаме един коментар и един въпрос. Когато превещате тук в парламента. Моля ви да проявите последователност в превода на имената на политическите групи. Мнозина от нас а, нови членове на парламента. Аз лично се обърках между EPP и PPE, съкръщенията на английски и френски на НП. Е. Така че моля ви малко повече последователност. И по-сериозният въпрос. Готови ли сте да предоставяте превод на честомимичен език на различни езици? Почти щяхме да изберем глух депутат, така че ви питам, имате ли подобни разпоредби? Monsieur Vitale, please short message. Господин Витале, благодаря ви, господин председател. Ролята на Центъра за преводи е превода на текстове. Нашата мисия не е да се занимава с, с, с писмени преводи, а не с жестомимичният език, поне към момента. Може би в някакъв момент ще ни бъде предоставена и тази роля. жестомимичният превод е, е по-скоро в, в, в правомощията на устния превод. Това е отговорът ми. Ich sehe keine weiteren Fragen. Не виждам други въпроси. В такъв случай прекратяваме заседанието за сега и ще го подновим в 15 часа. предателят, е, благодари любезно на преводачите и пожелава на всички добър апетит.